Uh, good morning, ladies and gentlemen. Добър ден, госпожи и господа. Ще ви дам известно време, е, особено на нашите гости, да сложат слушалките си, ако желаят да ползват превода, да изберат подходящия канал. Виждате пред себе си устройството за избор – на езиците, на езиковите канали. Ще, ще продължа да говоря просто за проба, за да чуете е, превода. Бих искал да ви припомня, че преди няколко а, е, минути открихме ново лоби, е, нов салон в парламента, мемориал на борците за права на човека в Европейския съюз. Е, близо е до е, Агора Симон Вайл и Авеню Солидарност. И а, е, днес а, на гости са ни 12 петина лауреати на наградата Сахаров, удостоени с наградата Сахаров от Европейския парламент. Знаем, че броя на спечелилите е много, много по-голям, понеже вие представяте стотици и хиляди хора навсякъде по света. Граждани, които желаят да променят нещата в страната си. И аз ви изказвам голямата си признателност за вашите неуморни усилия за примера, който давате на всички, на всички ни и на нас в Европейския съюз. И тук сред вас хора, които са страдали и страдали права, които ние тук в Европейския съюз вземаме за даденост, си давам сметка, че трябва да бъдем още по-отговорни в близкото бъдеще. Навсякъде по света, в усилията си да отстояваме правата на човек. Вие сте представители тук на неправителствени организации, на гражданското общество, активисти за правата на човека, юристи и журналисти. Хора издигнали глас в защита на унези, които не могат свободно да изразяват мнението си. И сте страдали, и не малко, за прояврената храброст. За нас това е явно, тук в Европейския парламент не е непременно очевидно за диктаторите, а именно, че основните права и свободи не се свеждат единствено до правото на живот и лична неприкосновеност. Те са и правото а, на свободата на словото и правото на изразяване на мнение, свободата на убеждение. И дори ние, бих казал, в Европейския съюз не можем винаги да вземаме зададени всички тези права и свободи. Нашите граждани са страдали и то в недалечното минало и ние го помним. Ние знаем, що е то потисничество, и за това наша отговорност, отговорност на Европейския съюз е да бъде лъч светлина в тъмнината, да сочи пътя и да е ясно, че основните ценности, които отстояваме, не са просто европейски, а всеобщи. Едни и същи за всеки го, навсякъде по света. Нека още веднъж е, повторя. Всички ние сме борци за всеобщи ценности. Днешният ден е особен, госпожи и господа. Е, ние от Европейския парламент е, е, храним особено чувство на отговорност към нашите сахаровски лауреати. Наградата трябва да бъде нещо повече от поредната церемония, годишната церемония в Страсбург, за да удостоим поредния лауреат. Аз съм лично убеден в това. Ето защо ние предлагаме да създадем мрежа, да създадем една платформа за обмен на идеи и опит, да се учим едни от други. Ние трябва да се получим от вас, нашите сахаровски лауреати. Да поддържаме връзка с всички вас и да заимстваме за напред вашия потенциал, вашите експертни познания. Днешната проява е важна също, защото е свидетелство за изключително динамично променящия се свят днес, както и съвсем близо до нас, в южния нам регион и на изток. Напоследък ставаме свидетели на история в действие, повече от когато и да било до сега. И нашата външна политика би следвало повече от всякога до сега да бъде повече от сбора на националните интереси на отделните държави членки. За нас Става дума за споделени възгледи и убеждения. По-добре не мога да го кажа Атон Санг Сочи в нейното слово апел към свободните общества. Какво казва тя? Възползвайте се от свободата си, за да отстоявате нашата свобода. И разбира се, политическия преход а, не става по сценарий. Историята на всяка страна се пише от нейния народ, от новото поколение нейни лидери. Така бе в Испания, в Португалия, в Централна и Източна Европа, в Сърбия, в Молдова, в други страни. Днес, разбира се, в арабския свят. И ние тук не смятаме да даваме уроци на когото и да било. Но във всеки случай сме решени да подкрепим въжделенията на онези, които се стремят към истинска промяна. Толкова по-важно за нас е да разговаряме, да разменяме мисли. За да може всеки политически преход да отразява волята на народа, политическият преход трябва преди всичко да се основава на един наистина всеобщ политически диалог с обществото. Гражданите, политическите партии, гражданските движения следва да имат гарантираното право да критикуват и настояват за по-бързи промени. И те не бива да бъдат сплашвани, за да се откажат от това си право от имащите власт, както става днес на много места по света. Нека само да си спомним за положението в Тибет. Било чрез насилие срещу демонстрантите, било то чрез незаконен натиск върху организациите на гражданското общество, религиозните общности и неправителствените организации. Да си спомним за Сирия, за подновеното насилие в Египет, неща, които пораждат сериозна загриженост у нас. Но пък от друга страна, от други места по света постъпват окоръжаващи сведения. Властите в Миянмар, например, са готови, заявяват готовността си да изпълнят обещанията си и да вървят напред към едно истински отворено демократично общество с е, свободни избори и гарантирани основни права и свободи. Както знаете, нашият сахаровски лауреат Онг Сан Сучи която, която преди малко цитирах, и е, нейната Национална демократична лига са на предната линия на тази е, борба. Разбира се, най-важният въпрос за нас е как можем да помогнем в един демократичен преход. Първо, нашите общи е, ценности и интересът на гражданите трябва да бъдат сърцевината на всичките ни действия. Ето защо Европейският парламент настоява да бъдат отпуснати повече ресурси за подкрепа на избирателния процес, за изграждането на институциите, на гражданското общество, на политическите партии в страните в преход. И второ, в средносрочен план, гарантирането на благоденствието е единствения начин да се запазят устойчиви постиженията на политическия преход. Понеже година-две след големите революционни промени, неизбежно възниква въпроса за благосъстоянието. И ние не бива да забравяме това, което е от особено значение за младите поколения. Те трябва да получат ясна перспектива за своето бъдеще. И Европейският парламент все така ще настоява помощта да бъде насочена именно там, трето място, в дългосрочен план, смятам, трябва да насърчаваме създаването на е, модел, на, на начин на процедиране, който даде такива добри резултати на нашия континент. моят личен опит е свидетелство за това. При е, много от е, последните посещения в Северна Африка, в Близки изток, по-рано и в Западните Балкани и в Източна Европа съм се убеждавал, че постепенното интегриране на нашите съседи помежду им и между тях и Европейския съюз може да бъде двигател на устойчивата демократизация. Ние определено не можем да предложим членство в Европейския съюз на всички страни около нас, но можем да им предложим истинско партньорство, основаващо се на мира и благоденствието. И аз съм сигурен, че това би дало резултат в взаимна изгода. И ние, ние сме готови да вървим натам. Накрая, госпожи и господа, нека кажа няколко думи за това колко е важен техническият прогрес, така наречените социални медии в процеса на демократизация. През 80-те години на 20 век пътят на солидарност от началото към военния режим и към свободните избори през пролета на 1989 година. По този път Солидарност разполагаше с пишеща машина, с незаконна печатница, с писани на ръка позиви и с разпространението на словото от уста на уста. Днес, за щастие, за щастие, днес те политически активисти могат да разчитат на интернет, на мобилните телефони, на социалните медии. Малко по-добре е сякаш това. Но също така крие и опасности това положение. Знаем, мнозина от нашите сахаровски а, а, лауреати, Уджа, например, а, като кибернетичен дисидент в Китай, той не е тук сред нас, е характерен пример. Чрез а, видеоматериали, чрез блогове, в Фейсбук, чрез, чрез Twitter бяха мобилизирани протестиращите по време на, на арабската пролет. Но този технологичен напредък сочи, че е открита нова фронтова линия между тези, които искат да се възползват от новите технически постижения в името на свободата и онези, които биха искали да ги ползват за вмешателство в личната неприкосновеност, за е, преследване и цензура. Така че можем ли със сигурност да кажем добре ли е или не, че днес разполагаме с такива мощни технически средства? Понякога си мисля, че сякаш беше по-добре у нас на времето без такива рисковани технически средства. И пред нас възниква ново предизвикателство в правата, що се нася до правата на човека и демокрацията. Но не само ние. Фирмите, търговските дружества, транснационалните най-вече, трябва да поемат нова отговорност. Те могат да имат огромен принос за защитата на свободата на словото, мисълта и правото на изразяване на мнение. Дори когато тези технически средства попаднат в ръцете на потисници. Скъпи приятели, някои е, нарекоха арабската пролет е, и интернетска революция именно поради влиянието на новите технологии. Но едва ли Фейсбук и Твитър свалиха потисническите режими? Далеч не е така. Напротив, човешкият дух и човешкият стремеж към свобода, към добруване, бяха в основата на този успех. И словото, значи, словото, независимо от техническия му носител, все още е мощно оръжие. Нека не го забравяме. Нека цитирам Беназир Бут. Не можеш да затвориш в затвора един човек, но не и една идея. Можеш да изгониш в изгнание един човек, но не една идея. Можеш да убиеш човека, но не и идеята. Идеята е една. И тя е всичка, е, и тя е обща за нас. Свободата. Благодаря ви, скъпи приятели. If I may to, to pass, um... Бих искал сега да дам думата на господин Сергей Ковалев. Преди две години говорихме с лауреатите на наградата Сахаров, колегите от Мемориал. Тогава говорихме точно за това да създадем една мрежа на лауреатите на тази награда. Взехме решение и то беше мемориал да започне тази дискусия. Господин Ковалев, като съпредседател на мрежата на лауреатите на наградата, е, ще вземе думата. Скъпи приятелю от Русия, ще ти дам думата за твоето изказване. Спомняме си много добре, че ти си съучредител и съпредседател на Мемориал, една неправителствена организация от Русия. От основаването през 1988 година на организацията постоянно следите и се опитвате да насърчавате е, разкриването на истинията за нарушаването на правата на човека в Русия, което е много важно за нас. Освен това, вие, господин Ковалев, сте основател на първата асоциация за защита на правата на човека в Русия, за да защитавате тези права в СССР през 1969 година сте основали тази асоциация. Преди, преди много, много години. 68 година. Май месец. Дайте да започнем тогава дискусията. Лауреати сте на наградата Сахаров от 2009 година. Искам да припомня на всички ви, че господин Ковалев и голямата ни приятелка, госпожа Людмила Алексеева. Благодаря, че сте тук сред нас. Получихте тази награда заедно с Олег Орлов. Много съжалявам, че той не може да бъде днес с нас. Така или иначе, приветствам и двама ви с добре дошли тук. И се борите за правата на човека над 40 години вече в Русия. Господин Ковалев и госпожа Алексеева, имате думата.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 Благодаря ви, господин председател, за впечатляващото слово. Няколко думи за нашия приятел Олег Орлов. Той е възпрепятстван да, да присъства по технически причини, а и нещо повече. Сега е в Минск. Присъства на съдебно заседание, за което вероятно днес много те първа ще се каже. Сега ще започна своето слово. Днешната конференция е Сахаровска и това не е случайно и не само защото Европейският парламент се е нагърбил и с честа, и с отговорността да връчва Сахаровската награда, а и защото в единна, обединена Европа се носи духът на Сахаров. Нека така да се изразя. И би, позволете няколко разсъждения на тази тема. Е, Сахаров твърдо стоеше на територията на реалната политика. Политиката такава каквато е. Но, затова пък винаги се е стремил да напусне тази почва. Това бе най-значимото негово желание, неговата най-значима идея, а именно, че почвата на реалната политика просто за нищо не става. Тя се е изчерпала, тя е безнравствена и нещо повече опасна. Опасна за всички ни. Огромното мнозинство, та, та дори и всички, нека кажем, сахаровски лауреати – са представители на неуспели в един или друг смисъл страни. Сякаш никой не е от Западна Европа измежду лауреатите. Но пък всеобщите ценности, в които се врича всеки, като в мантра, уважаваща, дори не уважаващ себе си политик, всеки практикуващ политик, тези именно всеобщи ценности са родени в европейската култура. Колкото и да твърдим, че те са всеобщи, общочовешки, те все пак са резултат от развитието на европейската и нещо повече християнска култура. И това обстоятелство буди до някъде тревога, защо страните, чиято култура е родила тези ценности, не са представени тук сред сахаровските лауреати? Защото днес в света обстановката е крайно опасна и кръвопролитна, но не само поради това а защото, според мен, ние не разбираме, че кризата, която разклаща нашият малък взаимосвързан свят, е криза не само, може би не толкова економическа криза, а една глобална нравствена, юридическа, историческа, политическа, ако щете, криза. И именно на тази територия, на територията на социалния дървинизъм, е, на територията на политиката, чийто родоначалник е, е Николо Макиявели, Дмитрий Сахаров не искаше да остане. Още от първата си проява е, в обществото през лятото на 1968 година. Това бе неговата постоянна най-главна цел. Тази цел обаче е забравена. Забравена е днес по света. И това поражда сериозни затруднения. Сега ще си позволя да ви дам един съвсем кратичък личен пример. Пример от личния си живот. С един мой близък приятел, е енергичен привърженик на реал политик, на, на реалната политика, на политиката като а, изкуство на възможното, на времето обсъждахме случилото се на Ялтенската конференция. Страните победителки надвили Хитлер, а, е, членовете на антихитлеровската коалиция, се е, е, размениха с човекоядеца Сталин, понякога с цената на свободата, а и на живота на близо 100, не по-малко, 100 милиона свои граждани, свои са европейци. И това е чудовищно. Това, това е потрясаващо. И моя приятел, привърженик на реалната политика, ми каза, добре, ти си прав, оценката ти е правилна, но ако ти беше фиалът, ти какво щеше да направиш? към какво решение би бил принуден да стигнеш. Аз, е, разбира се, се възмутих от самия въпрос, но след това е, си дадох сметка, че вероятно бих поступил точно както бяха поступили Рузвелт и Черчил. И това е удар в сърцето. Това е най-ужасяващия факт в днешната ни действителност. Не е възможно спокойно да живее човек в един свят, в който все още са възможни и алтински конференции. Свят, в който едни европейци, гарантирайки относителната си безопасност, са готови да платят с свободата и живота на други европейци. Ето това е главната идея на Сахаров – при който той, е, не знам, аз просто не познавам друг човек, който е, така тежко да преживява чуждото арестуване, е, чуждата несправедлива присъда, даже и по-дребни неща, като Андрей Дмитрич Сахаров. Той с кожата си чувстваше чуждата болка. Но основната му идея беше именно тази. Не може спокойно да се живее в такъв свят като нашия. И неговите най- сериозни интелектуални усилия бяха насочени към търсенето на една нова политическа парадигма. Разбира се, той не бе единствен е, в тази, в тази област. Той имаше своите предшественици, нека споменем Нилс Бор. Между другото, не можем да споменем което и да било от имената на негови предшественици без най-дълбоко уважение. Нека кажем и за Алберт Айнштайн. Ето, на все, все забравям Това е един забележителен английски е, математически логик и философ. Аз много добре го познавам е, и ще си спомня името му задължително след минута-две. И разбира се, е, самият е, Сахаров и е, Михаил Сергеевич Горбачов. Това са привържениците на новото политическо мислене, е, според които светът е, не би могъл да продължи нататък без такова едно ново политическо мислене. Да, сетих се, Бертран Расъл е името, което е, не ми идеше. Аз някак винаги се затруднявам да запомня това име. И е, всичките, общо взето, е, говориха едно и също. Всички те виждаха бъдещето на света като един свят, в който е, провъзгласените и, и често повтаряни всеобщи ценности ще престанат да бъдат заклинание или, или някаква шаманска мантра и ще се превърнат в реално политическо действие. Всеки от тях, разбира се, си представяше това ново политическо мислене по-своему. И аз имам сериозни основания да смятам, че Андрей Дмитрич Сахаров бе най-задълбоченият е, измежду своите самишленици, предшественици и съвременици. Но а, нямаме време, а не това е и темата на, на днешната ни среща, да се впускам в подробности по този въпрос. Но не е там работата. Работа е там, че сме длъжни да осъзнаем тази задача като същинска сахаровска задача. И трябва да кажем, че Обединяваща се Европа е най-далеч от всички по този път. Вашата трудна и противоречива интеграция, нека само си спомним, че преходът от чисто и единствено политически проблеми към политически, нравствени и е, правови е, е свързан с огромни противоречия. Достатъчно е само да е, си е, спомним е, злополучната съдба на Европейската конституция. Но тези, тези трудности са неизбежни. Преодоляването им обаче също е неизбежно. Докато живеем в свят, в който Ялта все още е неизбежна и необходима наред с Хирошима и Нагасаки. Докато живеем в такъв свят, е, ние по друг начин не бихме могли да преодоляваме прииждащите нови и нови предизвикателства. Аз мисля, че тази забележителна идея на нашия уважаван председател тук за Сахаровската мрежа е един малък, но твърде, една малка, но твърде обнадеждаваща стъпка в правилната посока. На мен се струва, че тази сахаровска общност следва веднъж или два пъти годишно да се събира и да говори. Но, вероятно, ще трябва да имаме и, и, и нещо по-постоянно. Нещо постоянно действащо. Защото нас ни обединяват идеите на Сахаров, което не бива и да забравяме. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Ковалев. Сега бих искал да дам думата на госпожа Людмила Алексеева. okay? It's okay. Е, я счастлива и горда е, находиться здесь, е, среди... Аз благодаря за голямата чест да бъда тук сред вас заедно с носителите на наградата Сахаров през последните години, хора от различни страни. Благодаря господин Бузек за този уникален шанс, който ми предоставят. Шансът не само да четем един за друг, а да можем да се погледнем в очите и да водим дискусия лице срещу лице по проблемите, които установяваме в нашата работа. Радвам се, че всички идват от различни страни, но са обединени от е, идеите на Сахаров. Той беше наш съвременник, човек, който не може да се роди във всяко поколение. За всички носители на наградата Сахаров и не само за тях, така както те работят и защитават неговите идеи в своите страни, Андрей Сахаров е идеал, който ние искаме да постигнем. Преди две години трима защитници на човешките права от Русия получиха наградата Сахаров, Сергей Ковалев и Олег Орлов, който днес не можа да дойде. Той е ръководител на мемориал. В момента той се намира в Беларуск, защото там в Минск тече едно дело пред съда – където господин Кривалевски, нашият защитник на човешките права там е в качеството на обвиняем. И изобщо се отправят обвинения към цялата Организация за защита на човешките права в Беларус. Това е организация, която желае да се установи демократичен ред и правова държава в Беларус – това са хората, които искат с всички възможни средства да се освободят от диктатора. Най-вероятно Андрей Вилевски днес ще бъде осъден, защото обвинението иска лишаване от свобода като наказание. Аз бих искала да вложим всичките си сили Андрей Бавски скоро да бъде отново на свобода и да може да защитава онези идеи, които обединяват всички днес над тук. Бих искал да се обърна сега към гостите ни, носители на наградата Сахаров през последните години, да взема думата. Госпожа Салима Гезали, алжирска журналистка, т.е. представителка на Северна Африка. Един символичен момент за всички ни. В вашата биография пише, че сте активистка за правата на жените, както и защита правата на човека. За мен обаче това е едно и също. Probably we should uh, change something. It's absolutely, of course, it's absolutely... Така е, нещата са идентични. Разбира се. Ви сте лауреат на наградата 97 година. Сигурно тогава сте била в гимназията. Е, hey, please, Имате думата. Euh, euh, Благодаря ви, господин председател. Благодаря на всички ви, които сте тук. Много се говори за сахаровските лауреати, особено по-настоящем ми толкова по-добре, но аз смятам, че е, особения характер на днешната проява е, ни навежда по-скоро на мисълта за един сахаровски миг или момент. Не говорим за всеобщия характер на, на правата, на, на, на ценностите, за демокрация, за всичко това, което очевидно ни обединява – в нашата битка или поне в някои от нашите срещи, но би следвало да се говори и за всеобщия характер на дейците, не само на действията. Когато получих Сахаровската награда през 1997 година, това не се дължеше на моите лични качества, а по-скоро на затрудненията, на, на, на етапа, през който преминаваше моята страна в опита си да се изтръгне от не така далечното постколониално минало. Много от приятелите ми от Алжир тогава казваха, че трябва да, да се наблюдава положението, да се заимства опит. Между другото, тогава имаше много активисти на гражданското общество в Европа, неправителствени организации, които отстояваха правата на човек. Имаше, разбира се, бе направен и опит да се създаде е, е, една европейска асоциация, която политически, а и религиозно е, да подкрепи алжирците да формулират едно предложение. Предложение за устройство, при което политиката да има върховенство пред военните режими. През 1995 година ние се обединихме именно на този принцип. Тоест, ислямисти, либерали, демократи, всякакви политически цветове, с гражданското общество и правозащитниците се обединиха около един проекто политически договор. И всичко това не е така далеч в миналото. Защото въпросът за демокрацията, за днешния значим момент в историята, предвид ставащото в Северна Африка, а и другаде по света, не на последно място поради това сахаровските лауреати са от толкова много страни, се свежда именно до един политически контракт, до един социален и политически договор, който се осъществява във всяка отделна страна, но и в световен мащаб. И аз напълно споделям казаното тук преди мен, а именно че демокрацията е едно общо нещо, една цялост, засягаща целия свят. И поради това понякога се налага да си казваме неща, които не са особено лицеприятни. Когато ме удостоиха с наградата през 1997 година, един а, политически противник в Алжир а, е, ми каза колко разделения. Защо толкова разделения? Не са толкова много. Защо? Защото аз съм убедена, че на фона, че в областта на политическата конкретика, за съжаление не се прави кой знае колко. И нека се върнем на настоящето. Говорим за арабската пролет, но, но това е борба, която е раснала и раснала понякога в изолация и самота в продължение на десетилетия. Нещата не стават просто така. И всичко това без подкрепа. И нещо повече. Тук се смята, че благодарение на новите технически и комуникационни средства всичко е станало много бързо, без да е правено кой знае какво госпожа Алио Марик, която говори за полицията, между другото допусна чисто и просто един лапсус. Този лапсус обаче разкрива дълбоките взаимоотношения между нашите страни, вашите и, и нашите. И аз може да звуча до някъде рязко, но така е, не мога да се въздържа от това по отношение на хора, а, това, че ми дадоха наградата Сахаров, без съмнение, вероятно ми спаси живота. Когато обаче оживях, така да се каже, и имах възможност да заявявам мнението си, нерядко и тук, оказваше се, че нищо повече конкретно не мога да направя, когато други мои алжирци са граждани, са лишени от правото да заявяват своето мнение. Няколко седмици по-късно след удостояването ми с наградата. Знаете, аз не бях единствената, която е, е, бе повдигнала глас срещу е, правонарушенията в Алжир. може да си представите, че изпаднахме в сериозно негодование, защото бе легитимизиран чрез официални отношения само една седмица след като бях удостоена с наградата алжирския режим. Това не може да не ни възмущава. И значи тук става въпрос за ежедневието на обикновените хора в недемократичните общества. И за ежедневното вдъхване на надежда. И тук свободата на духа, вярата в политическото действие и общо човешкия характер. Нали? Е, е, в такъв смисъл, че дори диктаторите не биха могли да, да разчитат на това, че са при, представители на, на един друг свят. Военния, разбира се, с който биха могли да противостоят на всички. И накрая, извинявайте, е, че може би отнемам толкова много време, е, имам много и много да кажа, но нека, нека завърша с това. Силно се опасявам, че ако между символичното признание, което получава една борба, където и да било тя в планетата, на планетата, и ежедневното политическо, економическо действие има, има такова, такова разстояние. Опасявам се, че ако има, има такава пропаст между едното и другото, след няколко години ще трябва да удостояваме испански, ирландски, френски, германски борци е, за свобода с наградата Сахаров. Опасявам се за свободата в самата Европа. Благодаря ви. ще вземем всичко това предвид, наистина. Не трябва да гледаме, може би, много песимистично, но това беше много важно, което казахте. Следващия оратор е господин Александър Миленкевич от опозицията. 2005 година той ръководеше белоруската опозиция като кандидат за президент на страната, лауреат на наградата Сахаров 2006 година. Александър имаш думата. Господин президент, господин председател на Европейския парламент, скъпи приятели, много се радвам, че присъствам на това заседание. Зная колко е важно то. Искам да благодаря на организаторите на форума за това, че ни събраха всички на едно място. Заедно сме по-силни. Заедно се подкрепяме и разбираме общите неща помежду ни, желанието ни да живеем в свобода, в демокрация, ни събира, независимо къде сме, на кой континент, в коя държава. Диктаторите не могат да пренебрегнат нашата солидарност. Когато сме заедно, те е, не могат да ни пренебрегват. Много често на такива срещи приятелите ни ни питат кога ще се стигне до демокрация във вашата страна, кога ще отхвърлите диктатурата. Много не си иска това да стане, но не можем да кажем нещо конкретно, чисто времево. Знаем обаче, че свободата ще дойде и ние ще я постигнем. Това е задачата ни. Често казвам, че в борбата за демокрация има също определени модни течения. Например, в началото на 2000-та година се говореше за всякакви видове цветни революции в Сърбия, в Украина, в Грузия. Тези революции, определени с цветове, всъщност показаха, че на хората вече им дошло до гуша да живеят в потисничество. Те искат свобода. Когато успяха тези революции, решихме, че самата революция не е, нещо достатъчно, не е достатъчна. Трябва да се подготви обществото, за да може обществото да се възползва от тази революция. Ако има политическа култура, гражданско общество, ако има журналисти, които знаят как да пишат свободно, а, то тогава тези революции в различни цветове ще доведат до резултатите, които сме се надявали. Разбира се, че са значими тези революции. ние също се опитахме да имаме такава революция 2001 година, когато бях кандидат за президентският пост. Ние заявихме, че искаме избори и Казахме, има революция, с тези избори правим революция, искаме хората да излязат на улицата, да кажат, че искат да са свободни. Това беше нещо много смело тогава, защото заплахата беше да бъдеш разстрелян, ако излезеш да демонстрираш, защото излизането на улицата беше равносилно на тероризъм. Често сега се говори за революцията в Северна Африка, те са много важни събитията там. Аз живея обаче в Централна Европа Имам връзка и с Северна Африка, тъй като съм живял там 4 години в Алжир. И когато идвам в Брюксел, често чувам хората не са готови за свобода. Може би са свикнали с диктатурата. Може би не са озрели за свобода. Може би диктатурата е един от начините да се стабилизира един много опасен регион. И събитията в Северна Африка показаха, че това не е вярно. Че всеки иска да бъде свободен. Че свободата е общо стремление и всеки заслужава да бъде свободен. Диктатурата не значи стабилност. Точно обратното, защото рано или късно една диктатура свършва и то свършва с революция. И Наистина се надяваме понякога тези преврати да бъдат мирни, но много често това не е така. Когато се борим за свобода, не, не, не си го представяме като един момент, в който край на диктатурата, начало на свободата. Не, това е нещо, което е част от менталитета, което е в сърцето и в ума на хората. Ако можем да постигнем демокрация, ако успеем да завземем умовете на хората, то това ще бъде успех. В говоря за моята страна най-вече. Няма да има хора като Лукашенко и няма да има такива проблеми. Затова стратегическите проблеми са много важни. Надяваме се с помощта на Европейския съюз да обясним на хората какво е демокрация и защо тя има предимства? Какви са плюсовете и минусите на интеграцията на, в Европейския съюз? Говорим за европеизацията на нашата страна. И с такива програми винаги ще успеем, според мен. Ясно е, че е нужна тактика, но без стратегия няма да има сближаване на позициите с Европа. Има толкова много проблеми в бившите съветски републики, в Русия, в Беларус, в Украина и все са проблеми свързани с правата на човека Людмила Михайловна говори е, преди това на тази тема, Сергей също. В тези диктатури има политически затворници. В Беларус също има два кандидат-президента, които са в затвора в нашата страна. В Минск има сега се разглеждано дело, също един а, е, много известен защитник на правата на човека в страната. И вчера прокурорът поиска пет годишна присъда, пълна конфискация на имуществото му, защото не бил платил данъците към диктатурата. Защо да плаща данъци на диктатурата? Той не е получил пари, а, това не са били неговият, а, дори а, не са негови приходи. Той е защитавал хората срещу репресията на правителството, помагал е на техните семейства, защото това са били хора, които са били в затвора. Така че явно ще го, ще го осъдят за това, че не си е платил данъците. И се обръщам към всички ви днес, онези, които слушат по интернет също. Моля ви, покажете солидарността си към такива каузи. Разбира се, делото продължава, процесът тече, но започнахме кампания този човек да бъде номиниран за Нобеловата награда на мир, за мир през 2012 година. Той и я заслужава с дългата си борба за защита правата на човека в Беларус. Наистина заслужава наградата, защото ние искаме да живеем в свобода и ще стигнем накрая до една свободна държава. Благодаря ви. Благодаря ти, Александър. Сега ще дам думата на госпожа Бланка Рейес тя е съосновател на Дами в бяло. Това беше нещо необичайно като тип организация, защото там беше, това беше една организация на майки, сестри, дъщери, на политици, хвърлени в затвора. Вие получихте наградата Сахаров през 2005 година. Моля ви, за вашето изказване. Ами- Благодаря, господин председател. Скъпи приятели, скъпи носители на наградата Сахаров, искам да ви предам поздравите на жените в бяло но искам да ви предам и едно послание на скръпта и на черния цвят от Баяна Ралопоян. Тя почина. Тя беше много активна в нашата организация и искам също така да предам и посланието за твърдата воля да бъде продължена борбата на кубинските жени. Вата Солер – подкрепя тази борба и ще продължи да води нашето движение заедно с всички жени, които участват в него. Кубинското правителство задържава в затвора 75 активисти за човешките права, журналисти и така нататък. Хората, жените в бяло се защитаваха и излязоха също в защита е, да бъдат освободени тези хора. Организирахме литературни вечери не само в Куба, но е, също така и извън Куба да посочим е, в какви тежки условия живеят кубинските затворници. Жените в бяло ще продължат да наблюдават как се спазват правата на човека. Има още 80 кубинци, които по политически причини са задържани в затвора. Този символ на жените, които са облечени в бяло, сега вече завзе и други провинции в Куба и ние искаме дори нещо повече. Искаме да защитаваме достоинството на хората и правото им да бъдат свободно информирани. Ние искаме свободен обмен на политически идеи. Искаме да избираме свободно ръководителите на нашата страна. Жените в бяло бяха флагът на процесът на промените. Те стояха начало на този процес в Куба, заедно с защитниците на човешките права, които играят важна роля за отвоюване на свободата на Куба. Благодарим сърдечно на Европейския парламент, че ни оказва съдействие като институция на легитимната демокрация. Благодаря. Благодаря ви. Сега Репортери без граници. Лауреати от 2005 година. Имаме представител на тях, е техния говорител, господин Оливие Базил. Вие сте неправителствена организация, борите се за свободата на печата. Изключително важна свобода в общата борба за свобода Имате думата. Мерси буко, monsieur президент. Мерси по инвитацион. благодаря ви, господин председател. Винаги е удоволствие за един сахаровски лауреат да, да се види тук, в Страсбург или в Брюксел, сред самишленици. Но пък има и един горчив привкус, привкус тази среща, тъй като сред нас мнозина ги няма четирима, четирима ги няма Оджа, Фаринас, Пая и Ансан Сучи. И така има тръпчив вкус всяко едно честване на Сахаров. Мисля, че да, парламентът организира много дни на размисъл и кани високо квалифицирани специалисти, които правилно диагностицират, диагностицират обстановката, правят отлични анализи. Е, и от 15 години насам е, в Репортери без граници аз е, общувам с европейските институции и съм научил, че две думи трябва винаги да се помнят. Последователност и действие. Не е възможно последователно, защото не може да се приветства арабската пролет и в същото време е, да се прави нещо като преформатиране на твърдия диск, така че да се заличи всичко, което сме правили през последните 20 години. Все пак, нека не забравим, че потисническите режими оцеляваха и благодарение на европейската политика. Не можем да приветстваме арабската пролет и ролята на електронните медии в тази пролет, като също време тук в Европейския парламент е, се предлагат текстове, които пряко посягат на социалните мрежи. Било то във връзка с е, авторските права, е, било то с друго. Да, просто, просто неразбираемо. И ние няма да мълчим. Ние не можем да не посочим тази противоречивост. От една страна да се хвали свободата в интернет, а в същото време да се произвеждат купища и купища законодателни актове в националното законодателство в Европа и в международен мащаб, благодарение на които да се ограничава по един крайно опасен начин свободата на печата и словото. И пак, опитвайки се да запазим последователност, не противоречивост, не може да гласувате резолюции, които ние приветстваме, за които настояваме, но в същото е, време да е, посочвате с обвинителен пръст трети страни, е, не зачитащи правата на човека, в същото време да отказвате да обсъждате тези въпроси в политиката и реалността на собствените си държави, на държавите членки. Време е да се постигне последователност. Време е също да се запази европейския модел. Днес от него се отстъпва. Особено, що се отнася до свободата на печата и правото на изразяване на мнение. И ако не отстояваме наистина тези права и свободи, аз, е, между другото, е, много внимателно се запознах с е, откритото писмо, което сте публикували, господин Бузек, в няколко медии. Очевидно, европейският модел е компрометиран в това отношение. Не може да се твърди, че е, ще се борим е, срещу религиозното потисничество е, и срещу религиозния фундаментализъм. И в същото време в Европейския съюз да има законодателство, съгласно което за богохулство се налага 25 000 евро глоба. Така, тази, тази непоследователност е, е неприемлива и преждеговоричната бе права, че може да дойде време да удостояваме с Сахарова премия хора от Европа, от Испания, от, от България, от, от Италия. И една надежда тук е разклатена – Европа винаги е била символ на нещо, но този символ май помътнява. И след това, след последователност и непротиворечивост, казах действеност. Ние току-що открихме е, този обект е, Сахаров, е, много мило, обаче дали по този път от лобито от подхода Сахаров ще можем да влезем в къщата Сахаров. Ще можем ли при това да се осланяме на потенциала на всички, които биха е, участвали в тази така наречена мрежа Сахаров? Разбира се, такава една мрежа трябва да може да подкрепя своите членове. Тук не се казва, но особено журналистите е, е, преживяват изключително тежки е, моменти. И тук не само Салима. Мога да спомена колегите в Белорус. Повечето от сахаровските лауреати са хора самотни. И не всички, както каза Салима, всъщност могат да се изкажат, могат да бъдат чути. И тъкмо тук, в Брюксел, трябва да бъдат конкретизирани инициативите които а, се обсъждат на общо европейско равнище. От три години ни а, говорят за защитените градове, за, за подслон за а, правозащитниците, който да, да а, ги опази. Ако можем тук, в, в Брюксел, да създадем такова едно средище, ако можем къщата Сахаров да я направим такава, че тя да противодейства ефикасно и на цензурата, и на други правонарушения, ако това успее да постигне мрежата Сахаров, толкова по-добре. Благодаря ви. Благодаря ви за изказването. Сигурен съм, че трябва да се борим за своя модел. След като светът вярва в него, значи Европейският съюз трябва да вярва в него. И никъде не сме в безопасност, наистина. И мисля, можем да приемем всичко това тук, седнали на трибуната, но нека чуем и някой от вас, седнали срещу ни. Благодаря. Ще разделя изказването си в две части. Първата част бе планирана, а втората бе вдъхновена от отличното от отличното изказване на колегата от Репортери без граници. Той излезе с много конкретни идеи, много практически приложими идеи, които би трябвало да обсъждаме тук в Европейския парламент. Имаше и нещо, което е много важно за Европейския парламент. Европейските граждани призовават за действие, за опазване на основните права и свободи, призовават за действие тук в парламента. И много често се говори за такава намеса на европейско ниво, но това се блокира от принципа на субсидиарност. Но не може този принцип да блокира желанието на нашите граждани, защото това е над и отвъд границите на отделните държави. Мисля, че съвсем ясно е изразено това в резолюциите на Европейския парламент, да речем за свободата на пресата в Унгария, там Европейския парламент излезе с ясен глас. Европейската комисия обаче заяви, че тя може да се бори единствено и само за свободата на печата за публикации, които излизат в чужбина. Тоест има една черна дупка. Ръцете ни са вързани и, и не можем да защитаваме свободата на печата, да речем, в Унгария. А, а, а такава е задачата ни тук. Съвсем а, кратък коментар също така по нещо, което насочвам към колегите от Русия от Мемориал. В португалската преса тази година, след смъртта на Елена Вона, вдовицата на Сахаров, имаше един апел, който се искаше тази награда да се нарича Сахаров Бонер. Този апел беше отправен от един португалски журналист, което се казва, че тя не е просто вдовицата на Сахаров. Тя през годините също се е доказала като защитник правата на човека и е основният двигател а, зад хуманитарната а, дейност а, на Сахаров. Получила и награда за това, както и наградата Сахаров тук и че Сахаров е постигнал това, което е постигнал и благодарение на нея, на госпожа Бонер. Това е една отлична възможност за нас. Тук имаме и руските лауреати. Искам да разбера какво е становището на руснаците. Смятате ли, че тази награда трябва да се нарича Сахаров Бонер? Не само от политическа коректност, за да има равенство на половете, а и заради значителната работа на неговата вдовица защита правата на човека. Благодаря. Някой друг? Обеден съм колегата Вареш, че трябва да си сътрудничим с други международни организации, като например Съвета на Европа. Много е важно да сътрудничим с тях. Е, това е и наше задължение в защитата на правата на човека. Там се включва и свободата на печата. Няма други желащи или има? Има. Моля, моля представете се. Господин председател, госпожи и господа, аз съм Анвар Мисатери, аз съм активист, правозащитник от Иран в Европа. Бих искал да кажа следното. Европейският парламент и Организацията на Обединените нации нееднократно са заклеймявали нарушенията на правата на човека в Иран. Толкова по-жалко е днес, че тук сред вас няма Сакаровски лауреат от Иран. А вие добре знаете, че положението в Иран е много трудно, можем да кажем бедствено. Всеки ден се изпълняват смъртни наказания в Иран, чрез обесване, чрез лапидация – преди няколко дена е, иранския режим обяви намерението си да е, създаде интернет халал, т.е. Е, отговарящ на религиозните принципи интернет. Знаете, имаше двама братя медици в Иран, които се стремяха да разпространяват информация за HIV-AIDS в Иран. И само поради тази си дейност са осъдени на 5 години лишаване от свобода. Ето това са хора, е, които е, биха били достойни лауреати на наградата Сахаров, най-малко за да бъдат защитени. Благодаря. Благодаря ви за изказването. Uh, Ако някой иска да се изкаже, моля, ще получи думата. Ако искате да дадете пример или да допълните, тук има представители на цял свят. Всяко едно изказване е важно за нас. В два часа, между другото, продължаваме нататък, защото конференцията не приключва сега. Добре, благодаря ви. Е, спасибо. Е, я позволю себе е, реплику. Благодаря. Ще си позволя да каже нещо във връзка с смената на името на наградата Сахаров. Трябва да установим, че естествено Елена Бонна игра много важна роля във връзка с заниманията на Сахаров с обществените проблеми. Те са се запознали много години, обаче, след като Сахаров е направил своята първа публикация, която тогава имаше ефекта на бомба. Тази първа публикация е от 60-те години и естествено мога да кажа, че тази жена беше е, изтъкната защитница на човешките права и обичан член на семейството. На нея беше издигнат паметник и, може би, би могла да се учреди друга награда на нейно име, обаче <clears throat> тази награда, която съществува, наградата Сахаров, нейното име не би трябвало да се сменя. Представете си да бъде сменено името на Набаловата награда. Това също е награда, която носи името на шведски инженер Нобел и ако се смени нейното име, представете си какъв е ефекта, който ще настъпи. Нека да съществува наградата Сахаров с това си име и ако не е достатъчно, тогава се огледайте за спонсори, за да можете да успокоите вашата съвест и да бъде създадена друга награда на името на тази жена. Може би тя ще добие голямо значение. Това е което исках да кажа в тази връзка. Благодаря ви за бележките, благодаря за поясненията, скъпи приятели. Нека в заключение и аз да кажа няколко думи. Европейският парламент ще продължи работата си в защита правата на човека. Всички наши доклади, които са задълбочени, ще включват това. Имаме и резолюции, спешен порядък, които също са много важни. С изключение на много трудни случаи, които трябва да бъдат защитавани по особен начин. Във всяка една своя дейност трябва да включваме гражданското общество, нашите държави. Вече бе казано, гражданите са тези, които могат да променят положението, системата, постигнат демокрация – което пък означава сътрудничество с стотици хиляди граждани. И това е най-важното. Важно е, че имаме и вас в тези страни. Това е много важно. Много по-лесно е за нас да започнем сътрудничество. Ние ще бъдем активни в бъдеще. През декември Върховният представител, заместник председател на Европейската комисия, Лейди Аштън ще излезе с прегледа на защита правата на човека на Европейския съюз. Този документ ще дойде в Европейския парламент. Ето ви демократична, демократична отчетност. Искаме да обсъждаме с вас обс... работата на нашата нова Европейска служба за външна дейност. Нашите дипломати. Те ще защитават правата на човека като една от своите основни задачи. Мрежата ни, мрежата на лауреатите на наградата Сахаров също е много важна. Важно, много важно бе, че ви събрахме. Много важна задача бе това за нас. Очакваме и в бъдеще да продължим да заседаваме по същия начин, в същия формат. Не искам да кажа, че това ще стане до година или след две години, така или иначе не по-късно от 2013. Много ви благодарим, че сте тук с нас, че сме заедно. Защото ако сме заедно, като хора, навсякъде се чувстваме и по-добре и сме по-силни. Много по-силни сме, в защита на правата на човека. Желая ви дебатът да продължи е, в 2 часа с същия дух. Вечерта в центъра Бозар има голяма среща, където ще говорим отново за правата на човека и правата на жените, защото знаем, че това е едно и също. И сега обяд. Благодаря ви.